Okay, guten Tag. Darf alle Kollegen bitten, die schon da sind. Добър ден. Моля, колеги, заемете местата си. А личните разговори, моля, оставете ги за извън залата. Um,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 А колегата по цифровите технологии ще трябва в 15.45 да ни напусне. Има заседание, на което задължително трябва да присъства, но веднага ще дам думата на госпожа комисаря Нели Крус. Um, that... Е, За мен е голямо удоволствие за това, че имам тази покана да работя днес с вас и да ви информирам докъде сме стигнали по основните въпроси. Няма нищо ново. Ясно е, че Европа изпреп изправена пред трудни времена. Има безработица, рецесия, загуба на конкурентноспособността, а творческата е, е индустрия, културното съдържание имат много сериозна роля, която могат да изиграят, евентуално да предложат и решение, защото културата подкрепя нашето общество, подкрепя интеграцията, образованието и а, демократичната свобода. Но в крайна сметка най-важно е, че подкрепя и економиката, защото представлява повече от 5 милиона работни места и 2,6% от БВП на Европейския съюз. И днес, ако ми позволите, ще говоря за три основни области, където моето портфолио ще бъде от интерес за вашата комисия. Освен това, бих искала да чуя вашето становище по три основни въпроса. Първо, как, когато се работи с интернет, може да се подпомогне творческия сектор да се развие още по-добре? На второ място, как да подкрепим свободата и плурализма в извън ЕС и на трето място по какъв начин една силна цифрова инфраструктура може да ни помогне. И така, ние все повече живеем онлайн. Така се забавляваме, така тече културата и творчеството не е по-различно. Нека да помним, че има и възможности и предизвикателства пред цифровата информа... революция в културния сектор. Например, е, Европеана ни показва, госпожо председател, големия потенциал в даването на широк достъп до цифрово културно съдържание, но трябва още повече усилия да вложим, за да увеличим съдържанието, до което има достъп, а също така хората да знаят за какво става дума в Европеяна. На следващо място филмовото наследство. Още много има какво да се направи тук. Третия ни доклад съвсем скоро ще излезе и ще ни покаже, че 85% от европейските филми всъщност не са в оборот в момента и не са достъпни, а 98,5% не са цифровизирани все още са заключени в металните си кутии, а биха могли да бъдат онлайн и да бъдат достъпни за всички. За книгите, между другото, пак така стоят нещата. През юни месец основните участници от е, веригата електронни книги дискутирахме възможностите и пречките в сектора. И а, всичко това подчертава принципа на трябва да, да има никакви бариери по отношение на достъпа до електронните книги, платформите и съоръженията. И е необходимо да се отбележи проби в тази насока в нашия единен пазар. Сега, аудиовизията. Благодаря на господин Борис за доклада по директивата аудиовизиални услуги а, необходимо е те наистина свободно да циркулират, като същевременно се защитават основните а, цели и се защитават децата. Но медиите също са а, онлайн и а, всичките съоръжения които ни помага да се свържем с интернет, да се излъчват, се свързват с телевизионни апарати, таблети и смартфони телефони. И ние трябва да направим необходимото, за да вървим успоредно с тези развития. Между другото и правната страна не бива да забравяме. И сега ще подготвим един зелен е, доклад, зелена книга по отношение на свързаната телевизия и в началото на следващата година ще излезе. А, е, го, също така много благодаря на госпожа Камервард за доклада. В крайна сметка интернет променя всичко в нашия сектор. Не можем да спрем промяната. Тя е неизбежна. Но ако не постъпим по правилен начин, ще изостанем от нашите световни партньори и това ще е загуба за гражданите, демокрацията и европейския медиен сектор. Затова трябва да грабнем тези възможности и да откликнем на предизвикателството. Това беше посланието на доклада, което бе представено от мене на медийния, ръководен от господин Тило. Направени са сериозни препоръки относно това как можем да използваме тези възможности в наш интерес. И между другото, в своя живот аз изключително високо цена тази възможност да участвам в този форум и да мога мога да запозная а, публиката с а, тези аспекти. Говоря и за препоръките, разбира се, на форума по отношение на онлайн, офлайн ДДС ставките, например, микроплащанията. По-лесно е да се плаща онлайн за съдържание, дори и когато става въпрос за едно евро. Знае, че господин Вантилев също така с интерес е, участва в разговори с взимащите решения, включително и, и вашата комисия, госпожо е, председател, относно тези препоръки. Та. Въпросът ми към вас е, как да изградим правилната рамка, която ще помогне на сектора в цифровото време, в което живеем? Как можем да оправдаем, че се плаща по-малко данък, за да се купи един вестник на хартия носител, отколкото в електронен формат. Когато съдържанието е едно и също. И така, погледнете, кое е, харесвате повече от това, което държа в ръцете си. Говори за нашето ежедневие, не само в момента вестника на хартия или таблета. Е, може би е ясно как, на къде се развиват тенденциите. Как оправдаваме всичко това? по отношение на по-малкото данък за хартийния носител, а повече за цифровия. Аз не мога да обясня това на никого. Същото съдържание, различна ставка – различен носител. Става въпрос за съдържанието, а не за формата в крайна сметка. Не се плаща по-голяма стевка. Просто ако увиете в различен начин своят колет – Продължаваме с авторското право. Знаете, че както и много от вас, така ние се тревожим много от нарушенията в тази област. Споделям тези тревоги и бих искала да има система, която наистина да бъде в интерес на творците, но е, не е устойчиво само санкциите и тяхното прилагане. Знаем какво се случи с акта. Например, трябва да излечем полките си от това. Бяхме много активни в цялата тази процедура и трябва, разбира се, да не забравяме тези полки. Та, въпросът ми към вас е – как можем по-лесно да имаме достъп до съдържанието онлайн по един законосъобразен начин, как да помогнем на творците, така че да се възползват от онлайн възможностите. И на второ място, мой приоритет е да отстоявам свободата на медиите и плурализма както в ЕСА, така и извън него. Това са проблемите, които засегнах съвсем наскоро в посещението си в Азербайджан, Баку. Включително по време на срещата ми с президента на Азербайджан говорихме по тази тема. Свободата на словото е ценно човешко право и не е необходимо точно сега тук да обяснявам. Това е един основния принцип на демокрацията. Но, освен това, свободата след речта много ясно казах по време на посещението си в Азербайджан, че тук става въпрос за нещо различно. Ако а, не се преследват хората след като са изрекли словото си, това е добре. В противен случай това не е демокрация. И аз знае, че и членове на вашата комисия участваха в това посещение и са на същото мнение. Но въпросът за медийната свобода не е а, е, откъснат от всичко останало, което аз работя в цифровата си програма. Съвсем ясно е, че интернет е една нова, а, е, ново поле на свобода, на плурализъм и хора като блогера Малала Фрази ни напомнят как едно момиче само с интернет връзка може да се изправи срещу талибанците и да отправи своето послание към света. Разбира се, всички тези въпроси се разглеждат и в рамките на Европейския съюз. Има в, изключително знакови случаи в Унгария, в България, но в, е, всъщност е, има много подобни проблеми в други държави членки. А, например, през последните е, събития в Обединеното кралство можем да посочим подобни примери и в Гърция или в Португалия как отговаряме на тези случаи. Ми използваме известни инструменти. В Унгария използвахме а, онова, което, а, на което можем да стъпим в рамките на директивата за аудиовизуалните услуги. А, също така а, можем да окажем и политически натиск, както наскоро направих България. Но е, изключително важно е да има доверие в онова, което правим. Същото подчертах и в Азербайджан, и в Баку. И разбира се, ако там казвам едно нещо, очевидно трябва да кажа същото и е, в Европа. Важно е да устояваме свободата по време на изказване на словото и след това дали има политически натиск през, без налагане, спазване на решенията, дали това е достатъчно, не зная. По време на дебата в унгарските дискусии бяхме изправени пред ограниченията относно това за какво става дума и какви са компетенциите правомощите на ЕСА. Как да се подкрепи свободата на медията и плурализма? Това е много важен въпрос, един от основните, основополагащите за демокрацията. През януари професор Файра Фриберга ще представи заключенията на групата на високо равнище относно медийната свобода и плурализма и мисля, че това е една голяма стъпка относно широко водения дебат. И така, повтаряйки въпроса си към вас отново. А и по-рано през годината съм го задавала. Може ли, трябва ли да се направи повече в тази област? Ако да, от кой? и с какви инструменти. Благодаря на вашата комисия за усилията ви. И а, следващата година ще има един а, а, важен дебат, който ще, ще се води с всички вас, както и с заинтересованите страни. В крайна сметка а, ще бъде а, обобщено преди края на мандата на а, комисар Баросо. Един начин за подкрепене на творческите промишленост е да се разгледа всеки един подсектор, филмите, книгите, телевизията и така нататък отделно, но за мен това не е достатъчно. Най-доброто е за творческия сектор – да се предостави цифрова инфраструктура, мрежи и рамки, които да подкрепят цифровото общество. Когато се разполага с такава инфраструктура, ще има изумителни иновации, както в този сектор, така и другите. Да си представим, например, уважаеми госпожи и господа, че любимите ви филми, книги, музика, са някъде в един компютърен облак, но вие имате достъп до тях по един правен начин, веднага, когато пожелаете. Имате бърза мрежа, където и да сте, с какъв, какъвто и, какъвто и а, компютър имате или а, телефон, няма значение. Ето това е важното за нашите граждани, защото това действително ще означава за тях един цифров, единен цифров пазар. Форума за бъдещето на медиите беше нещо много важно, защото основната цел е подкрепа на медийния сектор. Напълно съм съгласна с това. Важно е, разбира се, за всички сектори, не само за медиите. Широколентовите е, мрежи са едно, но са ни нужни рамки, изграждане на доверие, да се премахнат пречките пред е, компютърните а, е, а, данни в облак, за да можем да изградим а, един по-добър интернет за децата, например, за да може децата наистина с радост и а, е, спокойни и в безопасност да сърфират онлайн. Е, аз ще участвам тази седмица в е, съвета за образованието, младеща, културата и спорта и ще дискутираме и по този въпрос. Освен това, е възможно ще бъде да има правен, равен достъп до онлайн съдържанието. Нашата предложена директива за подобряване на правилата за лицензия е пълна, първа добра стъпка, но има и други големи проблеми, като например достъпа до аудиовизуални творби онлайн, включително и трансгранично. А освен това, рамката за защита на авторските права трябва да бъде усъвременена и не фрагментарна. Ние ще публикуваме нашия обзор на цифровата програма за Европа и се радвам да докладвам пред вас, че имаме напредък. Например, сред хората от уязвимите групи има ръст сред тези, които използват интернет. Но до 2011 година 96,7% вече имат стандарт фиксиран интернет широко лентов. А, още повече имат и достъп до а, wireless мрежите, а 50% от а, домакинствата в Европа има достъп до високоскоростен интернет от следващо поколение. И нашия обзор на цифровата програма ще насочи вниманието си върху ключовите области, които могат да стимулират цифровата економика, а именно работа на компютър в облак, предприемачество, интернет сигурност, широко скоростно, широко лентова връзка, иновации и така нататък. Механизъм за свързване на Европа. Там предлагаме наистина начините за постигането на тези цели. Първо, следва да се стимулира частното финансиране, за да се постигне е, целта 45 милиона домакинства да са свързани с широко лентов интернет. И е, само тази година 36 милиона домакинства в Китай ще бъдат свързани с широко лентова мрежа. Трябва и ние да побързаме наистина и да е, гарантираме висококачествени услуги, разбира се, но трябва да имаме съответната инфраструктура и в рамките на Европейския съюз, включително културните услуги, като Европеана да има достъп. Надявам се, госпожо председател, че с вашата комисия в партньорство ще подкрепим по, предложението за механизма за свързване на Европа и ще знаем, че наистина това е един императив, на който трябва да отговорим. Много благодаря за вашата подкрепа. И третия ми последен въпрос днес е за останалите взимащи решения. Как можем да работим заедно, за да им покажем, че това наистина е а, важна от економическа гледна точка инвестиция, защото подкрепяме културната и творческа, творчески сектор, подкрепяме по този начин всеки друг сектор, ако имаме свързана а, конкурентна среда. Благодаря ви. Благодаря много, госпожо комисар. Наистина, това беше един бърз, по, доста бърз е, е, преглед на темата. Надявам се, че в превода всичко е излязло. Това е една тежка глава, е, която ние не, няма сами да обработваме, да, по която не работим сами. Госпожа Василио също и други комисари, и други е, е, генерални дирекции, защото просто е сложна и многопластова темата. Много благодаря отново. Е, сега е, ще помоля колегата Фрао Хирш е, да вземе това. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, благодаря ви за това, че сте тук днес. Наистина, това, беше, това е много важна тема. Вече много се говори за дигиталната тема, за цифровата тема, но две въпроса имам. Едната е свързано с свързаното ТВ. Това е и централен момент, свързан с състоянието на нещата в момента. Достъпа и какви комуникации предлага тази възможност. От друга страна има възможност за равнопоставеността на отделните медии, радио, телевизия и така нататък, реклама. Интересуваме как изглежда графика за съвместно съвместната работа с другите комисари и е, дали до 2014, е, преди другите избори, следващите избори за Европейския парламент, е, ще можем да придвижим нещата напред, защото все още има едно, една несигурност за творческия сектор и искаме точно да се сложи край на тази несигурност. Другото е, другия ми въпрос е малко по-страничен, свързан с положението в Унгария относно свободата на медиите там подобре, има ли подобрение на нещата или ще трябва наистина да се засили е, е, политическите действия и натиск там допълнително? Благодаря. Мари Терес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисаря за нейната ангажираност а, е, за разгръщане на тези а, програми за всички граждани на всички държави членки. И наистина това е изключително важно. Всеки гражданин на Европа да може да има достъп до интернет, да разшири хоризонта си и освобождаване на а, произведенията на културата. Споменахте тук Европеена. А, да, се, да има достъп до аудиовизуалните съдържания чрез интернет. Това наистина е изключителна възможност. Но европейските граждани трябва да са наясно с всички опасности, които този достъп крие. И а, миналата седмица се гласува а, доклада на госпожа Коста по а, достъпа на децата а, до киберпространството. И мисля, че наистина популяризирането на тази материя информираността на гражданите е, трябва да се провежда и е, всеки да изиграе своята роля в тази област. И това наистина е, е сфера, по която може още доста да се работи. Европейския съюз трябва да работи за защита на ползващите интернет, но не трябва да забравяме и е, за крилата на творчеството в различните е, негови аспекти. Тук, разбира се, веднага стигаме до въпроса на авторското право. Що се отнася до е, дигиталните, електронните книги, знаем, че има е, полемика по въпроса с авторското право, с ДДС-то за ползването онлайн на произведения на културата и изкуствата. Има дисбаланс в случай на монополна позиция. Необходимо е да се работи за разширяване на електронните книги, като се спазва езиковото многообразие. Това е е, много важен аспект и трябва да бъде съобразено законодателството с него. Това разнообразие е езиково е, и творческо е изключително важно за Европейския съюз. Зададохте въпроса, госпожо комисар, какво можем ние да направим – как ние да изиграем значима роля в услуга на всички, какви са пречките, как можем да ги заличим, как можем да ги преодолеем. Това са въпроси, на които трябва да отдамерим отговор. Има законодателни инструменти, както и а, програми. Ние работим по периода 2014-2020 година е, и изключително важно е да включим всички тези средства, за да гарантираме по-добрия достъп до а, дигиталния свят. Благодаря ви. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen благодаря много. Благодаря и на комисар Круз за нейното изложение. Е, наистина ще започна с Connected TV, защото е, искам да споделя първите си разсъждения, свързани с е, доклада за инициативата. Е, Добре е, че комисията готви зелена книга по въпроса, но аз ще помоля да не е, се протака във времето, особено да не се изчака много с мерките, които предлагате, защото е, развитието е върви в, е в пълен ход, е, нещата са в ход и ние би трябвало леко да изправяме технологичното развитие, а не да изоставаме. това изисква така значителна скорост на действие действията ни е, защото е, тък му постигнем нещо е, и се налага да, да реагираме отново, така че би трябвало много бързо да се пре, е, е, пренастройваме, е, за да можем да запазим и да гарантираме конкурентоспособността и е, свободата на медиите. Е, е, значи, много се каза за свободата на интернет, е, достъпа до интернет. Е, трябва да спомена резолюцията, която миналата седмица с голямо мнозинство гласувахме в пленарна зала. В Дубай имаше среща, където чухме предложения и от Русия, и от арабските държави е, е, които е, биха могли да ограничат значително свободата на достъп до интернет. Така че въпросът ми към госпожа комисаре: е, заедно с своите колеги, които бяха партньори в преговорите и разговорите на тази конференция, дали нали, ще предприемат нещо, за да се предотврати това ограничаване на достъпа, дали какви международни мерки могат да бъдат взети в това отношение и моята сърдечна молба е, заедно с вашата колега в комисията е, и с държавите членки, да, да е, дадете да се разбере, че е, е, на тази конференция в Дубай се чуха факти, е, които не са приемливи за нас в Европа. От от тази програма научихме, е, надявам се всички, доста е, е, би трябвало наистина да правим, е, е, да създаваме регламенти, с които да регламентираме, да регулираме интернета, не да го контролираме. Знаем всички каква опасност е надвиснала в това отношение. Ограничаването на, на основни права, между които е правото на комуникация, правото на информационен избор и самоопределение, плурализма на медиите, многообразието. Е, всичко това е свързано и с въпроса как ще контролираме времено е, потоците, е, комуникационните потоци между хората. Тоест, така че това пространство на свобода, което ни предлага интернет, да бъде гарантирано и да потърсим един разумен баланс, по-специално по, по отношение на авторското право от една страна и на, на, на титулярите на такива права от друга, за да имаме едно пространство, което пълноценно се е, не би трябвало обаче това да доведе едно напълно контролируемо пространство, където е, е, всеки момент се знае кой какво търси. Това е, е доста опасно, означава да дърпаме дявола за опашката. Е, е значи тази година е, ще се опитваме да е, се придвижим, да придвижим напред на, на нещата с е, е, директивата. Е, това беше една малка стъпка във вярната посока, но не до недостатъчно е, е, убедителна стъпка. Твърде много е, трудности и проблеми имахме, е, свързани с аудиовизуалните е, средства е, и е, би трябвало и в новата директива е, е, би трябвало тя да облегчи нещата. Много въпроси остават твърде сложни и нерешени heben müssten und den wir schnell heben müssten. Äh, deshalb auch noch mal meine ganz herzliche Bitte. Wir haben eine за да може наистина в тази директива да а, е, има, а, е, да действа а, е, клаузата за преразглеждане, свързана с а, а, произведенията без автор. А, би трябвало в тази посока също да, да, да действаме по-решително и да дадем възможност е, е, тези богатства да могат да се е, включат също, да бъдат качени онлайн, от които да се ползва човечеството. Благодаря. Bonjour, madame la commissaire. Добър ден, госпожо комисар. Е, да, е, много въпроси имаме към вас, защото са много важни тези въпроси в тази сфера. Първият ми въпрос е свързан с финансирането на вестниците. Показахте и интернет версиите на е, периодичните издания и на хартия. Как виждате вие въздействието на интернет и има възможност за финансиране чрез реклама, но това означава обвързване с рекламистите. Или пък другият вариант е абонаментната форма. Как виждате вие финансирането на новия тип медии, които ще се развивате първа в бъдеще? Сега по отношение на демократичния аспект демократичните въпроси, свързани с тези нови медии и е, ролята на образованието не само сред децата, защото е, на времето това не беше най-използвания начин на е, дигитализацията. Как виждате вие този роля и сред възрастното население? Също така има и е, в киното въпроси свързани с е, дигитализацията. Е, как виждате вие това финансиране? Да се дигитализира цялото това културно наследство. И накрая по отношение на свързаната телевизия, това е популярна медия, често цемен характер и нещата значително са се променили. Радвам се, че се изготвя зелена книга по този въпрос. Кои са възловите въпроси, свързани с свързаната телевизия, която ще е телевизията на бъдещето? По отношение отново на финансирането на авторското право. След гласуването от парламента против акта по отношение на авторското право, вие споменахте модернизирането на уредбата, свързана с авторското право. Как виждате вие това? Мерси, мадам Еклакен. Благодаря, госпожа Еклак. Благодаря. Не, мислих си, че ще бъдете в а, Вашингтон по отношение на конференцията, която се провежда там. Но радвам се, че сте тук сред нас. Във всеки случай ще бъда много благодарна, ако ни кажете как точно се развива този проблем по отношение защитата в интернет среда. А също така важно е да знаем какво правим в тази област. Цифровата програма, цифровия дневен ред, е, всъщност е широко обхватна програма, обхваща много комисии. Е, много е важно това, че идвате при нас, за да говорим и за културата в тази рамка. Е, обикновено си представяме, че ще разговаряме по правата, авторските права. Наистина ще ме интересува този въпрос. Мандата изтича от друга страна, но все още остават много неразрешени проблеми, които може би ще бъдат е, прибързано разгледани до края на мандата в областта на авторското право. Що се отнася до директивата за аудиовизуалните услуги и медиите, какво е възможно от техническа гледна страна? Понякога говорим за надпреварата в технологиите, но трябва най-напред да се разбере как стоят нещата в технологията, за да можем да видим по-нататък и как точно ще изградим уредбата как ще работим по тази директива в бъдеще. Зная, че държавите членки въвеждат е, в различно темпо. Също това е много важно, когато го говорим във връзка с свързаната телевизия. Широко лентови интернет. Също много важен въпрос. Нямам равен достъп в е, мой избирателен район до широко върху лентовия е интернет. Но благодаря ви за всичко, което правите. Бихте ли казали обаче малко повече как ще се гарантира достъп до всички? Благодаря. Акоста. Силвия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Високо оценя това, което казахте, че ще изслушате нашите предложения, ще отбележите всички въпроси, които представляват жив интерес за нас. Но имам преди всичко един въпрос. Радвам се, че споделяме визията с комисията по отношение на достъпа на непълнолетните до интернет. Подчертавам и значимостта на споразумението, което сте подписали с САЩ, защото и САЩ участват в борбата за по-сигурен интернет. Много е важно да разширим сътрудничеството си в тази сфера. Важно е също така да се е, обвърже този аспект и с директивата за защита на личните данни, особено тези, които са е, свързани с е, малолетните на пълнолетни лица. Всъщност, всичко, което казахте, напълно съвпада с това, което аз съм изтъкнала в моя доклад. По отношение на директивата за аудиовизуалните услуги и медиите, тя не обхваща всички аспекти. Много колеги е, повдигнаха въпроса с дигитализацията на съдържанията и на културното наследство. Европеана, цифровата програма, а също така и дигитализацията на филмите, както и Творческа Европа. Знаем, че това се вписва във вашия портфел, свързано и с структурните фондове. Но трябва да се позовем и на други правни основания, но смятам, че има разлики между исканията на парламента в резолюцията му 2010-2011 година, където изискваме бюджетна линия за културното наследство, но до този момент комисията продължава да настоява, че това е от компетенцията на държавите членки. За а, член четвърти на директивата се говори за възможността за достъп, но не се споменава дигитализиране. Кой ще се занимава с цифровизацията? Защото всеки път, когато повдигнем този въпрос, така и не стигаме до това, кой отговаря за този процес. Госпожа Кемер Реверт подчерта необходимостта да се осигури достъп до скоростен интерес. Вие подчертахте и разходите за този достъп. Е, знаем, че нагласата е различна по тази тема в отделните държави, но доставчиците на съдържание доста често предлагат съдържание, е, което не спазва авторското право. Тук е, не говоря даже и за пиратството. Но има много съдържания, до които имаме онлайн достъп и те са безплатни, а всъщност става дума за а, творби, за произведения, а, които се дължи авторско право. Смятате ли, че е възможно на европейско равнище да се обсъди този въпрос, така както обсъдихме въпроса, свързан с телевизията и а, киното? Е, Нищо. Имах усещането, госпожо комисар, че е, вие говорите за свобода на медиите в Европа. В момента се води дебат за това как можем да гарантираме е, правата на медиите в Европа. В е, скандинавските страни, в Дания има едно дело в момента се води с е, Apple което, което е и цензурирането на един датски автор. Искам да чуя от комисаря, госпожа комисаря, какво може да се направи по тези проблеми, които се разрастват, както по отношение, от, по отношение на крупните многонационални компании, така и в държавите членки. Как можем да... Е, какво да правим в случай, когато е трудно да се намесваме? Е, какви е, инициативи, с какви лостове разполагаме, за да можем да действаме в подобни случаи? Благодаря не, е, не искам да, се, да повтарям нещо, което всички засегнаха, но за мен е също много трудно. Е, е, е големи трудности създава различното данъчно третиране по отношение на ДДС, е, на съдържанието онлайн и е, офлайн. Е, е, това е, наистина е, би трябвало да помага на творческите индустрия, да се създават работни места. Ние оставаме и отлагаме изясняването на този въпрос и проблема. Толкова време минава, колегите се мъчат, но техния глас е глас в пустиня. Надявам се да се вземат мерки по това. Сега това, което искам аз да засегна е една тема, която също ни занимава от време. Аз, също, аз съм за това да се развие е, широко е, лентовия интернет, но, е, но да стигне над, да е под 800 е, защото е, какво става тогава с е, нашите театри, концертни зали, всички имат проблеми с технически, технически проблеми. Всичко това трябва да се пренастрои и това ще струва страшно много близо 300 е, е, хиляди евро ще струва това за един, ще коства това на един е, малък провинциален театър. За това трябва да видим как ще плащат тези, които ще ползват тези услуги трябва наистина да помислим и по този въпрос. Друга тема е, архивирането, е, архивите. Мисля, че ние тук е, оставаме една, едно огромно богатство от началото на века просто да, да се похаби просто защото няма средства за това. Въпросът е как, е, кого, на кого да възложим тези задача, за да се опази, е, опазят тези е, филмови архиви. Защото, както казах, това е едно богатство, което не трябва да пропилеем. Имаме рисунки от минали векове, но няма, няма да имаме скоро филми запазени от началото на века, ако не направим скоро нещо по този въпрос. Още малко време имаме, мисля, да 20 минути имаме, госпожо комисар, за вашите отговори. Благодаря. Е, е, Благодаря за въпросите ви. Много са интригуващи и наистина е предизвикателство да говорим по тях и от двете страни на масата, ако мога така да кажа. Заинтригувана съм от казаното госпожа Маклорекън – Понякога технологията наистина се развива толкова бързо, че а, ние дискутираме каква да бъде уредбата, а пък вече, докато свършим дискусията, времето е отминало, технологията е факт. А, това е едно от моите притеснения. Не, че има много, но на заседания, които участвам, Никога не съм работила по такъв интензивен начин по-рано в кариерата си. Когато участвам в сегашни заседания, всеки път си спомням за всичко това, но ми доставя огромно удоволствие. И винаги говоря за демокрацията, защото работим с 27 държави членки, с парламента, който наистина активно и отдадено участва в дебата, както и всички други заинтересовани участници. Но в крайна сметка, всичко това а, отнема доста време като процес, а и ние а, все повече и повече откликваме на зададените въпроси. Ние трябва да откликваме и на външния свят непрекъснато. Позволете да кажа нещо. Някои от вас засегнаха този въпрос. А именно, как да защитим малолетните, децата? Действително, Искам да ви уверя, че миналата седмица подписахме споразумение и е, това, разбира се, е подпис на хартира, но ние си обещахме, че ще работим по този портфейл и в бъдеще радостна съм, че мога да докладвам това пред вас днес. Но в края на пролета ще организираме конференция с участието на държавите членки, комисията, парламента и САЩ по тези проблеми. И ще има все повече и повече практически предложения за налагане на взетите решения. Зная, че е, правото да бъдеш забравен е нещо важно – но нека да не даваме аргументи в полза на външния свят, че не сме си свършили работата. Защото ако някой натисне бутончето изпрати, вече всичко е изпратено. А когато натиснем бутончето заличи, надали а, можем да сме сигурни, че тази команда всъщност е изпълнена. Какво искам да кажа? Това е процес, в който има комуникация с децата, но не само с тях, с родителите, с е, учителите, с е, бизнес сектора. Всички в крайна сметка участват и трябва да защитим онези, които са по-уязвими от други в крайна сметка. Наистина, за мен е голямо удоволствие е, да работя по тези теми. Във вашата комисия не трябва да обяснявам, че една от особените характеристики на Европейския съюз е културата. Многото култури, многото езици. Нашето наследство, но и демокрацията. И факта, че все още се опитваме да намерим пътя Мартин, вие споменахте нещо наистина много важно. Не всички сме на една и съща страница, но а, говорим всички за плурализъм, за свобода, свобода на речта и на словото. Трудно беше да се свържем с представителите на Apple. Много рано беше да вдигна телефона но със сигурност ще настоявам за прозрачност. Аз разбира се не мога да накарам, коми... Е, да накарам компания да си промени бизнес модела, но можем да устояваме като комисия е, да бъдат прозрачни в своите е, стопански дела. Що се отнася до свързаната телевизия? Вие споменахте този въпрос. Зелената книга ще се приеме рано следващата година. Много моля, дайте ни още няколко месеца и ще бъдем готови с документа. Що се отнася до преразглеждането на директивата за аудиовизуални услуги, кога ще се случи това, не знае. Нужно ни е още време. Да, знаем, че трябва да се променят някои от правилата други казват, че е твърде рано да се прави преглед на директивата, но и вие казахте, че по отношение на правата, например, авторските права, не говори 2001 година. Защо? Тогава можехме да кажем, е, това не беше най-важният приоритет, но Директива 2001 година, ами че от тогава до сега света абсолютно се е променил. С други думи, от нас зависи не да броим годините, а да отчетем какво е ситуацията, какво е развитието на пазара, на обществото, какво се случва въобще около нас. По отношение на равнопоставеността и свързаната телевизия – Наистина е интересна е връзката между новите участници и традиционната телевизия и съответно правилата за линейни и нелинейни услуги. Има ясна разлика между избора и контрола, който потребителя може да упражнява. Така че ние можем да направим един разчет как ще се развиват нещата от тук така в бъдеще. Наистина, това са важни въпроси. Дали сегашната уредба е добре адаптирана или би трябвало да се обнови тези нови развития? Осъзнаваме тази потребност, ще ви информирам максимално рано относно решенията ни. Унгария. Едно от трудните моменти по време на посещението ми с президента и срещата ми с блогерите и защитниците на човешките права, журналистите, които ни обясняваха за какво точно ставаше въпрос в Азербайджан, в Баку, например. Сега аз очаквах да ми зададат въпроса какво се прави у нас и затова въпроса с Унгария е толкова важна. Нека да кажа нещо позитивно. Ако разглеждаме уредбата в Унгария, за медиите, което се предлага от Унгария, промените не са насочени към всички нерешени тревоги, които все още имам. Тоест, има сериозни притеснения и очаквам Унгария не само да продължи своя диалог с съвета на Европа, но и да предприеме бързи действия. С други думи, не е достатъчно от правителството да каже, да, ние говорим с съвета на Европа, те просто трябва да действат. И тук е, отново в Баку нещо интересно се случи. Когато имахме едно заседание, бях придружена от други двама комисара. един от съвета на Европа и е, за О, и СР. Те говориха още по-открито от мен. Аз се опитах да бъда по-дипломатична. Не, че винаги това ми се отдава, но поне се опитах. Ясно изказвах, разбира се, нашата позиция. Няма съмнение по този въпрос. Та когато изслушах комисаря на съвета на Европа, казах му накрая, Боже, ако може наистина по същия начин, с тези силни думи, да се обърнете към унгарските е, колеги, това би било чудесно. Но да видим, нека да стискаме палци и да се надяваме, че това ще се случи. Искам да има е, незабавни действия по този въпрос, за да може истинска независимост да бъде установена. Такава, каквато съществува и в другите държави. Госпожа Камеревент е, говореше за Дубай. Вълнуващо е, когато говорим по този въпрос. Наистина събитието е изключително интересно, като много други, но в конкретния случай още по-интересно. Става въпрос за международните далекосъобщителни услуги и съдържанието, както и вие казахте – е следното. Някои е, говориха съвсем открито, а аз съжалявам, че другите пък не ги слушат. Просто някои не слушат. Аз се опитвах да се слушам и в опонентите ни в хода на дискусиите, за да осъзная какви са техните аргументи. Но, ако те искат е, конференцията да бъде използвана за да се разшири обхвата на съществуващите споразумения и регламенти, ние трябва ясно да отстояваме нашата позиция. Комисията съвсем ясно заяви, че не може да подкрепи подобно решение и ще търсим всякакви възможности за правна защита в рамките на договорите. Но ще пътува изключително отговорна делегация в Дубай, за да участва в срещата. По отношение на осиротелите творби без автори, директивата може да а, укрепи още повече лицензите, които се дават и ще бъде по-лесно да има онлайн достъп в този смисъл до нашето културно наследство. Но както и вие казахте, госпожо председател, ако не сте активни, ако не осъзнавате, че всъщност губим векове които са на практика пропуснати. Наистина това ще бъде проблем за нас. Говорим за европеяна. Можем наистина да покажем нещо там, но ако все още хората знаят от думите на родителите и на прародителите им какво се е случвало и какво съществува като наследство, а ние не сме успели да установим връзка с него, е това би било наистина жалко. Що се отнася до цифровия пазар, да, това е елемент, но трябва да има лесен достъп до съдържанието в международен мащаб. И това продължава да бъде нашата цел – в Еурепана също се залагат подобни цели. Това е програма много близка до сърцето ми. Госпожа Коста, по отношение на филмовото наследство, подготвяме предложение за цифрови филми, които ще покрие този аспект за цифровизация на филми началото на следващата година. В самото начало. I couldn't um, say it in a better way, Madam Chair. Госпожо председател, за ДДС. Чудесно поставихте въпроса. Тук също така става въпрос и за доверие, ако ми позволите да включа и това в темата. Съществуват различни форми за представяне на съдържанието. Но в крайна сметка самото съдържание не е проблем. А, ние все още не можем да се справим с проблема за ДДС. И това наистина е жалко. А, рискувам да съм много нелюбезна. А, както вероятно знаете, говорим за микрофоните, за малките театри. Много сериозно въздействие се оказва наистина, когато се засегне темата по този начин, но искам да ви уверя, не забравяме този проблем, подкрепяме ви именно в областта на тази важна стъпка, която приближава културата към хората още повече. Опитваме се да намерим решение. Не бива да спираме развитието, когато говорим за спектъра. Да, това е проблем, който трябва да разгледаме, да се справим с него, но не трябва да го блокираме, защото в крайна сметка става въпрос за средства, може би не чак толкова голям размер средства, но все пак става дума за пари. Да Зная, че вие се опитвате лично да намерите решение и ние също от наша страна, за да можем да използваме оптимално спектъра ни с всички устройства, устройства които съществуват, и трябва да имаме предвид, че това е проблем, който ще се развива. Благодаря, председателката. Благодаря, госпожо комисар. Аз също имам един въпрос. Мисля, че вие отговаряте, защото по време на фестивала в Кан се засегнаха много въпроси. Не знае английската дума. Ausweitungsfenster beim, beim Kino. Ich will es erklären. Ein е, Става дума за е, един голям екран. Е, значи ще обясня какво имам предвид. когато излезе по екраните един филм, има известно време преди той да може да бъде закупен. Трябва да мине време преди да бъде закупен. И именно този кинопрозорец е, е, би трябвало да се скъси, да се стесни, т.е. Е, човека, който няма достатъчно средства, бедният човек да не чака достатъчно, да може наистина да види филма на, на, на DVD не да трябва да отиде на, непременно на кино. значи, при кого, от кого зависи, би зависело това? При вас ли, на вашата врата ли трябва да похлопам и да кажа, ето тук нещата не върват или да се обърне към някой друг? Аз съм член на комисията, така че можете да се обърнете към мен по всички въпроси. Понякога аз, разбира се, мога да прехвърля топката към мой колега. Е, е, на тази тема в Кан стана дума във връзка с е, но това не, не е съв, случайно съвпадение. Ние е, там съществува едно тясно взаимодействие. Е, някои въпроси, свързани с собствеността, е, също са включени. Но по въпроса. Е, това е между чук и наковални, ако трябва да обясня. Да, да... Сега ще обясня по-точно за какво става дума. Е, е, хората, които е, искат по-бързо да, да имат достъп до е, това средство, до тези филми, ние тогава ще блокираме е, кината. Не мисля, че е, е добре, защото ако човек е, и се изкушава, ако е, го е видял веднъж, може да се изкуши да го види и на кино но е, ще зависи от, търговск, от търговската страна на нещата. Добре, ако ускорим нещата, ако скъсим този, е, стесним този прозорец, както вие казахте, е, когато ще е възможно е, свалянето на филма, това ще отрази и една човешката реакция защото иначе ние всички ще, си, ще сме наясно, че е, този филм е свален е, нелегално и там последствията са много по-сериозни. Преди няколко, е, при известно време постихи едно училище в Холандия, е, не знае дали знаете. Е, предполагам, че учениците в е, Холандия не са много различни от други учениците в други държави, но един 14 годишен младеж дойде при мен и каза, госпожа комисар, ако ви интересува нещо, аз мога да, да го хаквам и да ви го предоставя. Мога да го използвам също и да ви науча как да го, да го правите. Ето за какво става дума. Младежите спокойно го правят. Ето защо и не само младежите. Затова трябва да решаваме проблема с авторското право и е, други проблеми, защото няма смисъл е, от е, едните действия, ако не са обвързани с съответните мерки. А това опира до е, дебата, дебата за свободния интернет, е, не ме разбирайте погрешно, знаете какво имам предвид, когато говоря за свободен а, е, интернет, свободен, а, е, свобода на интернет, но не слободия, без никакви правила. А, мисля, че а, трябва да приключим а, дискусията. Благодаря, госпожо комисар, ви имате други задължения. А, Поздравете министрите на културата и образованието. Кажете им, че ние е, ще им съдействаме да постигнат е, нещата, които очакваме от тях. Благодаря. И така стигаме до четвърта точка на дневния род. Оставаме в същата е, сфера, е, същата тема. Е, тук ще дам думата на госпожа Петра Камер е, Еферт е, за свързаната телевизия. Тя е подготвила един много професионален доклад. Първо една е, е, малко видеоматериал, за да стане ясно за какво говоря цялата. Не мога да ви представя цялата свързана телевизия но а, ще имаме и други възможности за това. А, това е един опит на практика да видим за какво става дума. Става дума на а, практика за това, че технологията прави възможно телевизионни а, програми и а, а, интернет услуги да се показват, да се а, показват на един и същ екран. А, а, понякога, т.е. да може телевизора да се използва и за класическото приемане прилагане на програми, но и да се използва и връзка с VLAN за интернет видеовръзка, така че в бъдеще, когато човек си седи в хола, да може на един и също уред телевизор, екран да приема и класическата телевизия и да гледа интернет да е, комуникира в Фейсбук или Твитър, всичко това на един и същ екран от е, креслото си. Аз е, лично не мога много да си го представя, но зная, че това е възможно и за това си струва да се проведе дискусия какво трябва да се направи или да, да, какво трябва да се прави и да не се прави в този случай. В е, Обединеното кралство, например, интересът към такива уреди расте. Е, например, в Великобритания 55 е, от процента от е, е, гражданите на Великобритания е, имат възможност техническа, техните телевизори да бъдат ползвани за тези цели, но само 20 е, го правят в момента. Е, 11% имат намерение, според едно проучване, да е, в близките 12 месеца да си купат такива съвременни уреди, телевизори. Е, а от февруари 13 година в е, общи големи зали е, е, се, вече се, се, се, големи зали се снабдяват с подобни телевизори. За да в Германия едно проучване сочи, че 13 милиона от купените телевизори, закупените телевизори за свързана телевизия ще ще е, нараснат над 16 е, милиона в следващата година, Samsung е, казва, че от, през октомври 2012 неговите над 10 милиона апарата са купени от неговите смарт телевизори. можем да си кажем е, бъдещата телевизия е, е, последния начин. Представете си, например, екрана от нашия, на нашия таблет или смартфон, но разбира се, тук трябва да се приложат, да се задействат съответните апликации. Представете си, че разделяте екрана си на 4 квадрата всъщност е, е, в, е, при производителя на, на крайни такива продукти тези изменения ще играят много голяма и важна роля, за да може наистина да се гарантира едно високо качество на крайния продукт и да се предлагат по-голям набор от услуги това е въпрос, това поставя въпросът на медийните, на създаващите медийна политика да създадат съответната правна рамка, за да има е, е, една, една справедливо е, ползване на тези услуги. Е, това се отнася и до е, директивата за видео, аудио-визио, видео и е, е, услугите и медийните услуги. Е, Тоест, е, когато е, се налага и говорим за възможно регулиране, да говорим не само на компетенциите, които е, попадат в нашата комисия, но да е, помислим за е, хоризонтален подход, връзка с е, защита на данните, на авторското право и така нататък. Възможно е чрез свързаната телевизия в бъдеще поне четири медийни форми същевременно едновременно да се, едновременно да се представят на един екран. Е, ето защо аз до, е, ви показах е, този диапозитив. Но тези четири сегмента от екрана попадат под различно, се регулират от различни актове. Например, Това е въведено вече в е, австрийската е, служба, в е, тяхната федерално министерство, правителство. Представете си, например, екрана на 4, виждате в горния ляв ъгъл е класическото услуга, приемане на филма на Хари Потър, в който тече в момента. В дясно е, е Хари Потър при по, по избор, ако, например, сте го пропуснали, може да го извикате на екрана си и да го гледате едновременно. В ляво имаме един обикновен интернет вебсайт – така че можем допълнителна информация да черпим едновременно и от интернет върху този филм или да гледаме отделни е, кадри от филма, е, оценки на филма и така нататък. И вдясно е, долу виждате видеошек видеочек, последната информация за спорт, какви са резултатите от футбол в последните матчовете, които такът в момент и така нататък. Всяка от тези картини е починена отделна правна уредба. При Хари Потър в горе ляво действа в директивата за телевизията. Там се граждани гражданите са подложени на един, са без помощ, те са безсилни, те са просто са подложени един сигнал, който ги облъчва. Тук действат забрани за за прозрачност, за регламентиране на достъпа, за хора с слухови увреждания, с зрителни увреждания, забрана за насъскване и подстрекаване на омраза, защита на младеща и така нататък. При пропуснатия Хари Потър ние вече сме, не сме безпомощния зрител, който е облъчен на сигнала, ние сме вече зрели граждани, това вече е, тук имаме възможност за, за управляване на тази картина, за разлика от линеарната картина, която ни се предлага без да искаме. Е, тук няма е, е, забрана за разделяне на, на програмите от рекламата. Алкохолни реклами са позволени. Пропуснатия филм можете също с добро качество да виждате, както и на линеарната телевизия. При търсенето на допълнителна информация, как в левия, е- на левия екран. Ние напълно напускаме е, сферата на действие на директивата за аудиовизуалните и е, медийни услуги и тук вече става дума за, за, за допълване на някои аудиовизуални елементи, но преди всичко това е текстова програма. Ето защо тази директива тук е актуална. В ляво, например, може, виждате реклама, където, да кажем, с радост младежи пият алко... леки алкохолни питиета. А в интернет това би било безпроблемно, тъй като това не е регламентирано е, по, е, но това е, е, в момента е забранено при телевизията по желание, по повикване. Но в интернет човек може да гледа новини, изпъстрени с реклама. Независимо, също така видео, тъй като Текст тук е, е свободен и може да получи човек е, колкото е, желая от него. Сега на, в последния квадрат става дума за информация, която не се разпространява и не е, регламентирана. За какво става дума? В отделните части на екрана е, както виждате, е, действат различни нива на регулиране. Това в бъдеще, в момента сме изправени пред тази ситуация, че е, е, всички ползваме различни е, уреди, различни е, мощност на предаване и така нататък. Така че трябва да разграничаваме линеарното и нелинеарните услуги. Е, това е, все още е, действа. Но когато техниката е, се разрасне така, както сега със свързаната телевизия, тази, това разделяне между линеарни и нелинеарни услуги ще загуби смисъла си, защото ние като зрители, е, които седят на дивана в къщи, вече няма да знаят дали е, сме, се намираме в линеарната пространство или в нелинеарното пространство. Разбира се, лесно можем да си представим, че и е, по-тесните, по-тесните е, от една, е, едната сфера ще е по-гъсто регламентирана, другата не. И тук това ще се отрези и на конкуренцията. Защо РТЛ, например, е, като частен канал е подложен на регламентиране по отношение на рекламите, но при тези реклами той трябва да печели парите, с които функционира, чрез които функционира и, и, и финансира програми. Финансира програми програмите си. Защо това ограничение въжи за е, частния а, а, оператор а, а при е, е, се получава, това не въжи. Значи, при рекламните канали по този начин се получава едно изкривяване на конкуренцията и затова трябва да намерим решение. Е, трябва да помислим и за промяна в е, е, правилата, които, с които разполагаме. Различните действия то, някои от предлаганите трябва да имаме възможност да изличаме извличаме на преден план някои от оферираните съдържания. Но е, защитата на младеща е, срещу дискриминация е, и така нататък не трябва да бъде изключение и нещо отделно от самите програми. Тук изниква въпроса какви са критериите за приоритизиране на тези фактори и какви, как можем да гарантираме равнопоставеност, равни шансове и е, да е, предотвратим дискрими, дискриминация е, този експеримент, мисленото разделение, разделение на 4 на екрана, имаше за цел да покаже, че във всички случаи не, няма смисъл вече свързване с съответната програма и че старата техника вече ще губи смисъл, смисъла си. В директивата за аудио-видеото би трябвало наистина да се включи дефиниция, която да бъде свързана с съответната система. Тоест, телевизията да запази и в бъдеще своето високо е, важно място и роля в е, е гарантиране свободата на мнение, равнопоставеност, е, е представането на различни аргументи е, и така нататък. тоест, от тук можем да Във всъщност тази сфера сега е най-силно регулирана, но би трябвало да се радва и на съответни привилегии. Трябва да помислим как тези привилегии да прехвърлим и бъдеще върху бъдещата свързана телевизия, защото тук става Защото тук въпросът опира не само до това трябва да се пренесе съответно съдържание, но трябва и да се открие. Е, тук възниква въпроса къде е, е, ще намерим е, предлагащия класическа услуга, класическа телевизия, е, BBC ARD или е, някой от държавните програми. Е, е, дали това ще го търся в е, от страна, държавната страна или само в Facebook, Apple, Google или е, това, което предлага някой от производителите на тези уреди аз трябва да се намери решение, при което привилегироване е, то трябва да води е, и до е, повече и по-стрикни правила и съответния баланс. Ролята на новите техника ще играе също роля, защото техниката на бъдещето, телевизорите на бъдещето ще решават как ще изглежда е, екранът, когато аз включа телевизията. Е, тук възниква въпроса какво ще е предварително заложено, дали е, класическата телевизионна програма или други оферти и как може човек да, да се стигне, как да влезе на тази, в тази платформа на производителя. Трябва ли да плата за това или must carry е подчинена на съответните правила и норми е, и това трябва да е, е, на това трябва да се наблегне допълнително. Един друг проблем, който ще, който ще изникне в бъдеще е анонимното въпросът за анонимното ползване на телевизия. Не трябва ли тук да заложим и правила, които да, да гарантират това анонимно ползване? Е, значи ползването на, на съдържание от хибридните е, знаем е, това според мен трябва да бъде също законово обвързано и то да въжи за цяла Европа. Е, тук е, наистина от особено значение ще са и е, актовете и законите, свързани с защита на личните данни. Е, след това, е, колкото до privacy by design, т.е. Е, гарантиране на личните данни и личния живот, да е заложено като стандарт в самото производство на телевизора или съответния уред. Персонализация на порталите може да е, е, е възможна и трябва да е възможно, но такава персонализация организация не трябва да се остава на потребителя. Тоест, аз като зрител или като ползвател на този уред е, трябва да се оставя. Аз като ползвател е, би трябвало да на, мога да настроя телевизора си така, че да решавам е, кой каква информация да получава от мен и, или да не получава съответно защита на младеща в медиите. Това е, прави въпроса с свързаната телевизия все по-труден до сега този въпрос се регламентира относително на, на, на национално равнище, защото съответно национално равнище ще решава кои предавания не трябва да са изпъсани с реклама, кои да не се прекъсват детските програми, например, с, от реклами и така нататък. Но с техническото развитие възниква и въпросът да, да, да се е, е, предотврати е, предаването на репресивни програми по отношение на младеща, на, на младеща ние видяхме, че опити да се предотврати това в миналото се провалиха поради липсата на законова рамка. Би трябвало наистина превентивно да действаме по отношение на защитата на младеща в медиите. И е, още няколко, тук нахвърлях няколко е, въпроса, няколко точки. Все по-ясно е, че въпросът със свързаната телевизия и това как е, трябва да, е, какви правила трябва да разпишем, е, не е толкова прост. Е, е, не можем да намерим стандартни е, конфекционни решения на е, множеството въпроси, но смятам, че е, поне можем да дадем политическата насока, по която вече комисията да мисли допълнително, ние също ще мислим, за да, да нахвърлим няколко штрихи за това какви въпроси трябва да намерят своя отговор, какви правила трябва да, какви стандарти, как да се гарантира интегритет на, на, на телевизионните е, предавания, е, когато нещо чуждестранно се предава. Е, тук вече става дума за интегритета на предаването и потребителя трябва сам да реши кога желая да получи допълнителна информация, кога не и предлагащия телевизионни услуги може да има право да да предлага на други своите предавания, така че е, е, да, това се отнася е, по-специално за рекламите, но, както казах, всичко трябва да се обвърже с правилата. въпросът е, системите на собственост е, е, се отнасят към темата. Е, е, е то, Значи, е, трябва да следваме мотото. Е, окей, е, ние ще решаваме какво е добро за вас, за ние като потребител ще ти предложим всичко, но от какво имаш нужда ти, решаваш не ти, а ние. Това някакси засяга възможността за вземане на решение на, на, на всеки по-отделно. Е, при е, е, създаване и развиване на медийната политика наистина трябва да съобразяваме всичко това, плюс възможността за разширяване на обхвата на информация. Има, би трябвало наистина политиката, която създаваме, да има предвид този демократичен консенсус, който ние всички е, споделяме, защото е, знаете, че е, тези медиите са една важна съставна част от нашите демокрации и затова много внимателно трябва да ги регламентираме, за да не се случи това, което, от което предупреждаваме да, да не се да стане невъзможно регулирането, тъй като всичко вече е предрешено. Аз се чувствам изкушена да ръкопляскам. Наистина, е, това беше изключително интересен доклад, е, който постави е, който хвърли много светлина върху проблематиката. И като си представим колко трудно е всичко това, Жан Мари знае и госпожа и Петра също за това какви мъки преживяхме с теле директивата за телекомуникациите, аудио, видео и така нататък. Това е наистина невероятно по-сложен проблем от всичко тук благодаря много. От тук, от там бяхме чували за какво става, но сега от това представене, от този доклад, вече разбирам къде лежат проблемите, как мога да гледам телевизия без пропаганда или пък прекъсванията на програмите от реклами и как това да се реши или как да го избегне, ако искам. През февруари ще излезем с проекто текст. Надявам се, че комисията е, въпросът е, отдавна е, се обмисля, но едно е ясно, че трябва да действаме бързо, защото техниката изпреварва политиката. Това чухме и от Нели Крус. Сега давам думата на един познавач на тази материя, много задълбочен познавач, Жан-Мари Кавада. Имате. Благодаря много, госпожо председател. Специалиста благодари на докладчицата, госпожа Крамеревет, е, която изведе много важни основни въпроси. За подготвяне на тази дискусия прекарах миналата седмица един цял ден сред един е, телевизионен оператор и е, с комбинация на различни пакети а, така че да видим какво може да излезе на този екран. Много въпроси ще има, по които трябва и да насърчаваме, и да поставяме предпазни мрежи. Това, което можем да кажем за действителността и което чухме и от вашия доклад, е, че на първо място все още дълго време телевизията ще играе основна роля, но наистина права сте все повече предложения почват да възникват, така че е крайно време да започнем задълбочено да обсъждаме съдържанието на тези въпроси. Какво ще стигне до зрителя? Зрителя при свързаната телевизия ще ръководи сам програмите, може да има достъп до тях в различни краища на света, с изключение на тези забранени зони, за които споменахте. Разбира се, този вид телевизия почива на механизми, които са доста различни от сегашната аудиовизуална система дигитална или ефирна. И достъпа до аудиовизуалните съдържания, наистина, чрез интернет е огромна крачка напред е, и е, така зрителя ще разполага с неограничено предлагане, но това крие и много заплахи и опасности и за е, творците, които създават програми или ги разпространяват. Много важно е в международен план ние да защитим нашите творби. Също така е вярно, че свързаната телевизия, която наистина дълбоко ще промени аудиовизуалния пейзаж, трябва да доведе до по-добра връзка между законовите текстове и съответните инструменти, европейски и международни. Развитието на свързаната телевизия и въздействието върху разменените творби трябва да бъде предмет на задълбочен дебат, не само що се отнася до цените на съдържанията на базата на възможностите за заплащане, но и по самото естество на разпространяваните, излъчваните програми. Това трябва да се разглежда светлината на технологическото развитие и пазарните практики. За да не се превърне в джунгла свързаната телевизия, много бих искал в проекто доклада да се отдели съответното внимание на отговорността на издателите, на предоставените услуги и на понятието програми. Слагам това в кавички, тълкувано по динамичен начин – отчитащо излъчването, съгласно преамбилни точки 24-25 от Директивата за аудиовизуални услуги. Освен това, с оглед на конкуренцията на много производители, най-вече разпространители, най-вече американските канали, трябва да се предлагат иновационни продукти, защото всички ние съзнаваме, че изоставаме тук. Разбира се, трябва да се противодейства на нелоялната конкуренция, да се насочим към съответните пазари, които да подкрепим динамично така че е, да защитим нашите подробности. А що се отнася до останалото, ще се опра на вашите препоръки, госпожо докладчик. Благодаря. Благодаря, Жалуи. Госпожа Ема Меклакен. Благодаря. Много пъти дискутирахме в нашата комисия възможностите, които ни предоставя интернет. Ето тук става въпрос за още едно развитие, което, на което ставаме свидетел, свързаната телевизия. И отново трябва да се опитваме да следваме технологичните разкрития, за да можем да ги регулираме. Хареса ми екрана с е, разделен на четири части. Защото, нали, знаете какви аргументи се водят в къщи, какво ще гледаме сега, кой канал ще гледаме и така нататък, какви възможности се разкриват сега пред нас. Но на първо място трябва да има достъп до високоскоростен интернет, за да има свързана телевизия. Така че пак настоявам на това, когато предоставяме една подобна услуга, най-напред трябва да разгледаме тази възможност. Естествено, много важна е правната услуга уредба, директивата за услугите в областта на аудиовизията по отношение на рекламата и рекламирането и въпроса свързан с свързаната телевизия. Необходимо е да проследим как точно ще се развие тази телевизия, какви ще са възможностите. Малко ме притеснява, връзката с всички услови, съществуващи медии. Как можем тогава наистина да се насочим към онези аспекти, които са свързани с новото явление, което предоставя огромни възможности? Какво можем да направим ние на това ниво в нашата комисия? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря докладчика за този доклад. Наистина, това е изключително интересна тема, която те първо ще се обсъжда задълбочено. Наистина смятам, че свързаната телевизия предоставя много възможности, някои от които не можем и да си представим днес. Има и опасности, разбира се, но те вече е, са факт. Основният въпрос е, че всичко ще бъде сега централизирано върху един единствен носител. Така че ще разполага потребителя с много по-голям е, избор, много повече възможности. И е, може да се запитаме какъв ще е какъв е, достъп налага тази нова технология? Какво аз като потребител трябва да имам? Не трябва да има дискриминация по отношение на достъпа. Потребителят трябва да се ползва от всички възможности, а не да бъде принуден да прави такъв или такъв избор. Потребителят трябва да е наясно, че му се предлага избор, а е също така дали ще има анонимен достъп, дали ще има такава възможност. Това също трябва да бъде обсъдено. Основният въпрос е какъв ще бъде достъпа до някои от темите, ще има ли изискване да се не спазват някакви определени задължителни изисквания. Също така не трябва да се стига до изкривяване на конкуренцията. Как трябва да се създадат тези нови възможности? Комисията също е представена. Давам ми думата. Имате думата. Благодаря. Наистина високо оценим този обмен на становище. Много е полезно за нас всичко това. Чуваме интересни идеи. Установяваме, че вие, госпожо Камереверт, сте намерили наистина основните аспекти от дебата, който се води, както и колегите, които вече е, се изказаха. Е, те заявиха, че да, времето е все още рано, но а, а, тъй като технологията се развива много бързо, нека да стартираме достатъчно рано да дебатираме тази проблеми. Очакваме и зелената книга да излезе и ще видим в последствие докъде ще стигнем. Не знаете, искате ли повече обяснения да ви предложа? Мога, разбира се, да продължа да се изказвам. Благодаря. Благодаря. Мисля, че за днес вече сме преситани, удовлетворени. Петра, съвсем накратко. Разбира се, тази дискусия е, ще трябва да продължи в следващите седмици, докато е, приемем е, окончателния доклад, е, но важно е, е да посочим е, е, след издаването на Зелената книга, да посочим е, на комисията да, да заложим е, насоката, да покажем ние като парламент каква политическа е, е, насока искаме да дадем на е, работата ни. Е, може би е, трябва да се добавят и нови е, правила, нови норми, за да се гарантира е, свободния достъп, но също времено да се предотврати изкривяване на конкуренцията и така, че и новите, предлагащите нови услуги и предлагащи класически услуги, също техните права да са еднакво защитени. Предлагам да се, наистина да сме представени по по-добре, една по-голяма презентация да, да видим, защото ние все още не си представяме как ще изглеждат тези хибриди. Е, предлагам едно такова представление да се организира тук и се радвам, е, ако е, бъде добре посетено, за да видим в цветове какво ще се предлага, ще предлага тази свързана телевизия в бъдеще. Това може и да породи различни други идеи, да породи идеи у нас как допълнително да регулираме останали нерешени въпроси. Е, е, да, през февруари е, ще имаме проект, както казах, но, но преди това, преди да е представен този проект, ние трябва да, да обсъдим тази тема, да говорим помежду си, за да видим как с различни предложения можем да предвижим темата напред. Сега при, закривам това заседание и минаваме към заседанието на координаторите. Благодаря.